И така, колеги, нека да открием заседанието на подкомисията по правата на човека. Надявам се, че съвсем скоро ще започнат да влизат членовете на комисията, защото имаме много, предстои ни много интересен следобед. Първо ще говорим за новите медийни технологии и правата на човека, какви са възможностите и какви са опасностите. Това е съвсем нова тема и имаме сред нас изтъкнати оратори по тази тема, а след това ще говорим е, заедно. След това заедно с Freedom House сме организирали е, изслушване на тема правата на човека в арабския свят. Имахме и пресконференция в един и половина по тази тема. Сега съобщенията на председателя ще се опитам да съм съвсем кратка, но винаги много неща се случват. Ще имаме извънредна среща на 10 юни, втор... следващия четвъртък. 9 часа ще се срещнем с испанския председател на работната група по правата на човека в съвета. Ще говорим за темите в областта на правата на човека, които, по които е работено от началото на годината. И е, срещата на разширеното бюро, която трябваше да бъде днес, се е, премества за същата дата, следващата седмица, защото някои от най-важните членове на бюрото в момента са в Кампала за конференцията там. Сега, а, случая с флотилията и а, ужасните събития след действието, действието на Израел. Нека да спомена казаното от председателя Бузък от наше име. Той каза това е съвсем ясно нарушение на международното право, особено конвенцията от Женева, но е, все пак съм убеден, е, че ако се опитаме да разработим е, подход основан на правата на човека, ще можем да намерим начин да се решат проблемите в този регион на света. Именно това ще засегнем и като една от темите заедно с Freedom House днес след обеда. Искам да благодаря на Freedom House за това, че помогна за организирането на посещението на делегацията на нашата комисия в Вашингтон. На 23 юни ще проведем след дискусия за положението на гражданското общество в Израел и ще говорим за израелския закон за неправителствените организации и за ограниченията пред активистите на гражданското общество, които са от арабски происход. Е, като се надявам, че ще можем да имаме представители от Палестински национален съвет. Председателят посети Китай наскоро и е, ми разказа големи подробности за срещите си с защитниците на правата на човека. Разказа ми и за своите публични изказвания. Тримат депутати, аз, господин Макмилан Скот и госпожа Ойла, бяха призовали председателя да се занимае с въпросите за правата на човека в Тибет по време на посещението си в Китай. Все още има стотици хора в затворите поради демонстрациите в Ласа и Тибет през март 2008 година. И мисля, че трябва да не изпускаме тази ситуация от погледа си, защото там има големи страдания. Що се отнася до Китай? Срещнах се с Ревия Кадири в Вашингтон. Ревия Кадир е, е председателката на Световния конгрес на унгурите, която е присъства на, срещу нашата подкомисия в, а, е, през септември миналата година. И, сме, и знаете много добре, че не само в Тибет, но и в Синьян има големи нарушения на правата на човека. След това в Русия в понеделник по искането на а, активисти за правата на човека в Русия участваха в мирна демонстрация по, за защитата на член 31 от Руската конституция за свободата на сдружаването. в Петербург на едно от заседанията имаше 700 души, на друго имаше 1000, така че изглежда руснаците все повече показват а, смело своето, своето мнение. Господин Немцов, един от лидерите на опозицията, каза, че моето присъствие е помогнало да се осуети е, е, възможно насилие от страна на полицията, но аз не мисля, че това е така. Хората показаха много кораж и не се бояха. Това е най-важното. И така, това е и е, обяснение към заместник пред председателя Гжип е, е, и други колеги, които ме насърчиха да направя нещо по отношение на тази мирна демонстрация. Е, ще има още една демонстрация е, през юли, ако някой от вас иска да покаже своята солидарност или е, да участва. Имаше и демонстрация а, на Амнести, солидарност тази демонстрация тук в Брюксел. А сега, а, бе проведен брифинг за консултациите по правата на човека между Европейския съюз и Русия. Това е един вид пилотен проект, защото за първи път комисията провежда такъв брифинг заедно с Комисията за парламентарно сътрудничество с Русия. И ако сметнем, че този формат е добър, ще го използваме и с други делегации. Можем да обсъдим въпроса по-късно. Споменах вече няколко пъти, че делегация от 6, члена на нашата подкомисия посети Вашингтон миналата седмица. Беше много е, интересно да се запознаем с нови подход на е, администра... подход на новата администрация към правата на човека. И е, обсъдихме е, не само е, въпросите, по които мненията ни съвпадат, но и е, някои е, по-сложни въпроси. Говорихме за Гуантанамо, за затварянето му и е, за мерките, които се предприемат там, които е, не са много издържани от гледна точка на международното право. Нашите американски приятели бяха много открити и разбраха, че ако искат пълна подкрепа за затварянето на Гуантанамо, му от нас, тогава трябва да са готови да обсъждат политиката за задържанията. Надявам се, че в бъдеще нашата подкомисия може да провежда по-тясно и практически насочено сътрудничество с Комисията по правата на човека и комисията на Том Лантос по правата на човека. Ще има съобщения от членове на делегацията по-късно през юни. В момента имаме голяма делегация в Кампала, Оганда, на конференция с преразглеждане на Римския договор, който управлява Международния наказателен съд. Ще изслушаме доклада на тази важна делегация в края на юни. Нека също така да ви припомня, че парламентът прие резолюция за преразглеждането на дейността на Международния наказателен съд на предходната си пленарна сесия. Имам още няколко съобщения, ако ми позволите. Първо по отношение на безлезията в Тайланд. Видяхме, че а, протестите срещу правителството в Банкок доведоха до смъртта на поне 81 души и а, над 1800 бяха ранени. Парламентът призовава да се създаде независима комисия, която да проведе разследване, за да се разбере какво точно се е случило. Аз изпратих писмо като председател на тази комисия, за да изрази своята загриженост за безредиците, насилието и убийствата. Споменах също, че Тайланд е темата на една от резолюциите по успешни случаи от предходното пленарно заседание на парламента. Другата беше за Бирма, където бяха осветени изборите по напълно недемократичен начин. Също така сме много недоволни от изключването на основната демокра... опозиционна партия от Бирмия, Националната лига за демокрация, ръководена от Ан Сан Су Кю. Партията бе разпусната преди няколко седмици. Това беше по Бирма. Третата резолюция бе по религиозните свободи в Пакистан. Приемането и съвпадна с посещението на министъра по младсинствата на Пакистан в Европейския парламент. И аз имах честа да се срещна с него. Парламентът изрази своята загриженост за дискриминацията и липсата на основни свободи за младсинствата, особено за религиозните младсинства в Пакистан. Парламентът призова Пакистан да преразгледа а, практиката на записване на е, религията на гражданите в техните паспорти и е, да преразгледа законите за богохулството. След това за Мексико. Преди един месец се случи голяма трагедия. В ОХАКа, Южно Мексико, бяха убити Бети Каренио, мексиканска гражданка, и Юри Якола, финска гражданка. Активисти в областта на правата на човека, които присъстваха е, по време на преминаването на кирванска хуманитарна помощ. Много трагичен случай. Бе казано нещо и при откриването на пленарното заседание. Изпратих писма а, до институциите и до делегацията в Мексико, за да настоя служителите на Европейския съюз да наблюдават внимателно следващия хуманитарен керван, който ще напусне Мексико Сити на 7 юни. И им припомних, е, че е необходимо да направят всичко възможно за това семействата на загиналите, както и на корното население, кое, което се намира в доста тежко положение в тази автономна община, да бъдат защитени. Съпругът на Бети Карения, която загина, присъства тук сред нас и бих искал да дам на Омара Спарса е, ня... една-две минути, за да се изкажа. Виждам, че приятелите ни от Nokia и Siemens са нетърпеливи, е, но това е много сериозно решение на правата на човека. Така че нека да дам съвсем за кратко думата на Маре Спаса. Какво може да направи Европейския съюз след такъв е, тип атака? Pero antes que nada agradecerles el espacio que nos permite. Най-напред е, Бих искал да ви благодаря, че ни давате тази възможност да, да заклеймим трагичните събития от 27 април, когато един караван с хора за превозване на хуманитарна помощ в една част на Мексико бяха нападнати. Те имаха подкрепата на правителството и губернатора на Лахака. Има насилие срещу а, хората в а, нарушение на конвенцията а, за местните жители и техните права. Има хора, които са подложени на убийство или безследно изчезват. Ежедневно се случват подобни престъпления в Ласака, Мексико. Хората, живеещи в Лахака, са дали вече 60 жертви. Повечето от 500 души са изпратени в е, затвора, само защото са настоявали да бъдат спазвани човешките им права. В Лохака се извършват престъпления срещу обикновени хора, които искат да бъдат спазвани техните обикновени човешки права. Това е задължение на мексиканското правителство, което е подписало международните споразумения за правата и културата на местните общности. Тези хора обаче са атакувани систематично, така както беше атакуван и каравана пътуващ за Сан Хуан Копала. Читаме, че подобни актове трябва да бъдат наказвани. Меканското правителство разполага с всички доказателства, за да арестува тези престъпници, които са атакували онези, които са искали да помогнат на 800-те семейства, които нямат достъп до най-обикновени услуги и храна. Международната общност трябва да поиска обяснение, тя трябва да, тя трябва да поиска силите на място в Мексико да бъдат а, обезвъоръжени, особено паравоенните формирования, които действат в Лахака. Време е насилието в моята страна да бъде спряно и международната общност да поиска от мексиканското правителство да бъдат спазвани действително правата на човека. те са отговорни за престъпленията в Лахака, там се провежда политика на преследване, а жертвите искат само да бъдат спазвани техните конституционни права. И първото подобно изконно право е правото на живота. Този караван беше а, атакуван а, по време на а, това нападение. Беше убит един финландски граждан и моята съпруга. Ние трябва да настояваме правителството да спазва международните конвенции. Вие можете да отправите такова послание, за да бъде постигнато, постигнато справедливо решение. Защото иначе няма да има възмездие за моята съпруга, за финландския гражданин, които загинаха в това жестоко нападение. Благодаря, че ме изслушахте и че ми дадохте тази възможност. Благодаря. Необходимо е да бъде направено разследване на тези престъпления. Този случай може да създаде възможности за слагане на край на безнаказаността в Лахака, където пара военните формирования действат против коренното местно население. Ние трябва да поискаме пълно разследване на случая. Благодаря ви много. Сега можем да преминем към изслушването за новите хумани... технологии и правата на човека и какви са опасностите и последиците от използването на новите комуникационни възможности, като интернет, е, Twitter и други. Миналата година шведското председателство спомена, че иска да обсъди интернет, е, новите медийни технологии и правата на човека. Това беше мнението и нашата подкомисия, така че ние започнахме дискусия с е, шведското председателство, как можем да направим това. И подкомисията реши да направи едно проучване. Освен това, ние установихме контакт с предприятия, които са в състояние да ни запознаят с някои решения на опасностите, както и за подобряване на спазването на правата на човека чрез използването на нови технологии. Сега бих искал да дам думата на господин Андрю Тотефат, който е представител на глобални партньори и съдружници, който ще ни представи изследването за информационните и комуникационни технологии и човешките права. Искам сега да му дам думата за 10 минути. Благодаря. Искам да благодаря на комисията за възможността да извършим това проучване, както и да ви запознаем с резултатите от него днес след обеда. Ако трябва да кажа с едно изречение за какво става дума, можем да кажем, че информационните и комуникационни технологии могат да допринесат за укрепване на правата на човека по света, но има и предизвикателства при използването на тези възможности. Когато говорим за комуникационните технологии, ние определяме четири различни нива. На първо, основната инфраструктура, хардуера, техническите аспекти. Това е важно за правата на човека, защото, например, в Бирма по време на демонстрациите цялата инфраструктура беше закрита от правителството, което не позволи на хората в страната да комуникират с външния свят. Освен това, на следващо място говорим за връзки, за връзките между различните апарати, Например, мобилните технологии, мобилните телефони бяха използвани от иранските власти за проследяване на демонстрантите от миналата година. Третото ниво на комуникации са различните приложения. Това са търсачките, приложенията Windex, които ни позволяват да разпространяваме дигитално съдържание. Китайците полагат много усилия, за да блокират използването на, от хората на някои приложения, за да достигат до определено съдържание, което смята за недопустимо. И на следващо място е борбата срещу цензурата. Преди 20 години можехме да проведем такъв разговор. Много малко обаче от хората, които се занимаваха с правата на човека, използваха видеокамери или други такива съоръжения, така че технологиите не бяха толкова важни, беше важно съдържанието. В съвременния свят обаче всички тези нива са от особена важност за по-нататъчно развитие на правата на човека. Аз говоря за тази среда, за тези различни нива. Тук става дума не само за национално ниво, което да се контролира от правителството, а транснационална среда, което се формира от регулирането, както и от иновационните фирми, технологиите, взаимодействието между тях, защото по този начин се реконфигурира тази нова среда и се създават нови възможности за правата на човека. Тоест става дума за нещо, което е развиваща се екосистема, не една контролирана механична среда, следваща определени механични правила, а една екосистема, чието ценности трябва да бъдат отчитани, не само да бъде подлагана на регулации. Това е важно за борците за права на човека, защото не става дума само за политиката, която се прилага при всички тези нива. Има също предизвикателство, свързано с процеса на политиката, как може да се повлияе на транснационална среда, която се формира от различни фактори, от различни среди, от различни сили. И така трябва да помислим не само а, какво трябва да се направи, но и по какъв начин в тази среда. В доклада това, което подчертаваме, са основни четири области, които могат да представят интерес за човешките права. На втора, във втора глава става дума за свобода на изразяването. Дигиталните технологии значително подобриха възможностите за взаимно сътрудничество и общуване. Особено трябва да подчертаем факта, че не става дума само за различен тип технологии, но за различен тип комуникация. Тоест, е, има комуникация между равни, хората могат да създават съдържание, да обменят е, такова помежду си. Говорим за демократизация на свободата на изразяване. Нещата се вземат от ръцете на правителствата и на елитите и се поставят в ръцете на населението като цяло. И това е една вълнуваща възможност за онези, които вярват в свободата на изразяването като основно човешко право и ценност. Но често има различни, доста софистицирани форми на цензура. Освен това, интернет се използва от престъпници, от хора, които се занимават с детска порнография и прочие. Така че трябва да се балансират възможностите, създавани от тази среда, с определени ограничения, които ни позволяват да се справим с заплахите за правата на човека, които те представляват. Има доста сложни аспекти и предизвикателства. Ние считаме, че бизнесът е важен участник в дигиталните комуникации и важен съюзник на движенията за права на човека. Европейския съюз има да играе важна роля, да работи с тях, за да може да допринесе да разширяване на тези права. Необходимо е да се фокусираме не само на регламентиране отгоре надолу, а по какъв начин да насърчим бизнеса да разработи нови технологии, които да бъдат предоставени на активистите за права на човека. Трябва също да се държи сметка за защитата на правото на личен е, живот, е, сигурността. Все по-често правителствата прибягват до новите технологии за е, извършване на видеонаблюдение върху гражданите. Освен това има опити за увеличаване на печалбите. Когато става дума за защита на личните права и свободи. Понякога те стават жертва на опитите от страна на бизнеса да реализира печалби или пък е, правителствата да използват тези технологии за свои цели. Считаме, че е необходимо да се извършат допълнителни изследвания, да се съберат доказателства, да се видят кои са онези ограничения на правата на човека, да сме наясно с истинските заплахи и какво е тяхното естество. Трябва да информираме а, хората. В а, четвърта глава ние подчертаваме колко важни са дигиталните комуникации за повече достъп до информация и знания те създават огромна възможност за споделяне на информация и знания. Това създава предизвикателства, свързани с интелектуалната собственост. Тези права отиват все повече в ръцете на големи компании в ущърп на създателите на съдържание и ползвателите на такова. Трябва да се гарантира интереса на обществеността. И в този смисъл ние поставяме редица а, въпроси в глава четвърта. Ние говорим също и за развитието, за равенството. Подчертаваме, че независимо от а, разрастването на тези технологии, все още продължава разликата в използването им между по-богатите и по-бедни общности и а, също по какъв начин може да се насърчи използването на тези технологии в по-бедните региони на, на света, да се гарантира достъп до дигитални технологии, да се преодолее също разликата в достъпа до такива технологии между мъжете и жените. Има а, предложение как това да се реши в седма глава ние подчертаваме по какъв начин Европейския съюз може да допринесе за гарантиране правата на човека чрез използването на тези информационни и комуникационни технологии. Европейския съюз може да окаже съществен ефект не само чрез конвенциите, например за киберпрестъпленията и други, но и в други области. Това, което прави Европейския съюз вътре в Европейския съюз, оказва влияние и върху останалия свят. Европейския съюз може да играе силна роля, като насърчава прогресивна политика чрез Световната търговска организация, ВИПО, различни други форуми. На следващо място може да използва по-добре дипломацията, за да а, оказва натиск върху институциите и страните в а, този дигитален свят. Ние сме за засилване на партньорството с а, правителство на САЩ сред речта на а, Хилари Клинтон и на Кайл Билд а, неодавна, както и при подготовка на нашата дискусия ние Контактувахме с високопоставени представители на Държавния департамент и там подчертахме важността от засилено партньорство между нашите институции за насърчаване на правата на човека. Така може да се постигне по-добра координация между прогресивните правителства. Европейския съюз може да работи с правителствата, с неправителствените организации и други заинтересовани страни, за да създава бизнес модели, които допринасят за гарантиране широко на правата на човека. Има и конкретни препоръки към Европейската общност да се създаде, да се създаде нужната дипломатическа среда в двустранния диалог по правата на човека. Трябва да се поставят тези въпроси спазването на правата на човека трябва да бъде отстоявано при воденето на търговски преговори на всички нива, както и в рамките на ООН и други между многостранни институции. Включително по въпроси пряко или косвено свързани с управлението на интернет. На следващо място необходимо е да се стимулира разбирането по тези въпроси комисията трябва да извърши допълнително проучвания, независими проучвания за балансиране на правата на човека, политиката да се базира на доказателства, а не на предразсъдъци и страха. Трябва да има диалог между бизнеса, заинтересованите страни. Трябва да се повиши информираността на хората, как могат да използват тези технологии в своя полза. Има и други сфери, които правим препоръки. Да се засили сътрудничеството между заинтересованите страни, те да си сътрудничат с решаването на проблеми, това се отнася за бизнеса, гражданското общество, правителството, да се насърчава партньорство, чрез използване на технологии, нови, нови технологии в опазване на правата на човека, също да се обменят а, информация по политиката, за да се види какви нови приложения могат да бъдат а, въведени. Необходимо е да се окаже а, подкрепа на борещите се за правата на човека, да се използва опита на Европейския съюз, да се създаде ресурсен център за такива технологии, които да се използват при спешни ситуации и кризи както и при защита на човешките права онлайн. Има възможности, има опасности. Враговете на правата на човека използват по един много добър начин тези технологии. Сега движенията за права на човека с ваша подкрепа трябва да мобилизират своите усилия в по-голяма степен. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви много, господин Подефат, за обзора на това проучване, което е достъпно на, за всички. Ще се върнем на вашите препоръки. Надявам се, че нашите докладчици също ще ги коментират. Нека сега продължим по дневния ред. За мен е удоволствие да поканя господин Франциско Соса Вагнер – от Европейския парламент за доклада за интернет управлението. Той е от Комисията за промишленост и енергетика. Какво мислите вие за интернет и правата на човека? Много благодаря, госпожо председател. Позволете да започна като Препоръчам този доклад, който бе прият вчера в комисията и трябва да го положа в необходимия контекст. Наясно сме с, с смисъла и контекста на този доклад. Както вече казахте, вчера бе а, внесен в Комисията по промишлеността. Имаме и съобщение на Комисията което се нарича а, управлението на интернет, две точки, следващи стъпки. когато бъдат споделени а, проблемите, свързани с управлението на интернет, те най- те най-вече визират ролята на Американската организация за прислани имена и адреси, която е очередена по силата на законите в Калифорния, а тя управлява а, тези процеси в цял свят в последствие. Тя отговаря за присвояването на имена и адреси и домейни и в крайна сметка е а, притежание на частна компания. Ако трябва да се изразя технически, всъщност именно а, частноправните отношения се уреждат по този а, начин, по закона на щата Калифорния, не чрез публичното право. И в края на 20 век имената и домейните се разпределят по този начин в цял свят. Странно е, това е мнението на комисията, една частна организация да бъде натоварена с подобна задача. Нека не забравяме обаче, че отправната точка бе една доста странна ситуация и въпреки това комисията реши да се съсредоточи върху нещо, което винаги се споменава, когато се обсъжда интернет. По-конкретно форума за управление на интернет. И този въпрос бе повдигнат там неколкократно. Когато на този форум се е, сказват, е, последния форум беше в Египет, следващия в е, Литва, следващия месец, никога не се предлага альтернатива на тази организация, основана в Калифорния, която е частна и е обвързана с правителството на САЩ това обвързване става, че един договор с Министерство на търговията на САЩ, който упражнява известен надзор над организацията. Това е състоянието на нещата към момента. И комисията се обърна към нас за изработването на становище по този въпрос. Нека пак повторя. Комисията не смята, че това е нещо лошо. То е странно от гледна точка на правната уредба, от гледна точка на европейското право, но всъщност върши работа. и ако нещо върши работа, не бива да го поправяме. Но това, което сме се опитали да направим, е да е, упражним натиск върху тази организация, да работи по-прозрачно и да поеме отговорността си към нас, защото тя влияе почти на всяко правителство в света. И именно по тази причина нашето желание е да а, се демократизира тази американска компания, да има по-голяма прозрачност и да ни обяснява какво върши. Това са основните а, теми, които интересуват комисията и ние а, това сме разработили именно в този доклад на комисията ИТРЕ. Това бе основният проблем, с който трябваше да се справим. Както каза преждеговорищия в този отличен доклад който изнесе за информационните технологии, за интернет и правата на човека. Интернет е едно място, където възникват всички проблеми, свързани с правата на човека. И ние трябва да намерим решение на въпроса за правата на човека в тази светлина. Интернет е не, едно средство, което е свързано а, с правата на човека и свободата на изразяване. От гледна точка на правото, на решението, до което сме стигнали, преди това, че има една организация, която осигурява а, тези интернет услуги, свързани с имената и адресите, а, всъщност ни кара да навлегнем на факта, че интернет е една международна стока – това има а, някакъв смисъл съобразно международното публично право. А в същото време управлението на интернет се а, упражнява по силата на частно прав и отношения. И тук възниква въпроса за правата на човека, така както те са залегнали в договора, който е основата на Европейския съюз. В трета линия на този договор се говори за Европейския съюз и основните ценности и права. А, и именно поради това ние призоваваме институциите на Европейския съюз и държавите членки да защитят тези права и ценности на международни форуми, като най-вече имаме а, предвид а, държави, които не споделят а, ценностите на Европейския съюз. И този доклад, който е изготвен от е, името на комисията ИТРЕ, призовава за стъпки за закрила на тези права на всички форуми, свързани с интернет, на форума за управление на, на интернет. И там много дебело се подчертава факта, че има държави, които не споделят така наречените европейски ценности, основните права и свободи. По тази причина Европейският съюз трябва да защити позицията си а, пред тези държави и да защити правата, зад които стои и които са залегнали в а, Конституцията. Ние споменаваме в алинея 8 прозрачността, мултилатерализма и закрилата на правата на човека и тяхното съответствие с стандартите и нормите, залегнали в договора за Европейския съюз. Ние сме за един открит интернет, интернет, до който да има свободен достъп, да няма цензура, блокиране на достъпа и така нататък. Ако ние ограничим упражняването на правото на достъп до интернет, ако, например, се разследват престъпления или имаме наказателно производство, можем да споменем тук детската порнография, то тогава тези стъпки, ограничителни мерки трябва да бъдат наложени в съответствие с основните права и съдебната практика на съда в Люксембург, щом това има отношение към закрилата на правата на човек. Това е подхода, който ние възприехме – Възползвахме се от възможността, която комисията ни даде да се съсредоточим върху един конкретен проблем, който е до някъде и логистичен, защото става дума за интернет и целия свят. И ние се възползвахме от тази възможност и а, засегнахме и някои други вълнуващи ни проблеми. Призовава се Европейския съюз и комисията да съгласува политиката си на международните форуми, свързани с интернет и ние още веднъж подчертаваме, че политиката на Европейския съюз е, трябва да е единна, хомогенна, да има приемственост и да говорим на един глас на, <clears throat> на тази тема не само да се позоваваме на разликите между 27-те държави членки, но нека в същото време не забравяме, че има разлики между различните институции, които формират Европейския съюз, парламента, комисията и така нататък. Ние призоваваме противоречията да бъдат преодолени, за да бъде чут ясно гласа на Европейския съюз и да говорим едно и също нещо, когато защитаваме основните ценности и свободи, които могат да бъдат застрашени от някои методи на управление някъде по света. Благодарим на господин Соса Вагнер. Вашето присъствие в нашата подкомисия е пример за това как се опитваме да приобщим работата на различни комисии. Благодаря за вашия принос и сега имам удоволствие да дам дам думата на госпожа Люси Морио, която да ни изнесе едно изложение от името на репортери без граници. наименованието му е Web.2.0 срещу контрол 2.0. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че имам възможност да говоря тук днес. Както знаете, ние защитаваме правата, правата за информиране и за това да бъдеш информиран. Защитаваме е, правото на свобода на словото в интернет. Много страни, в които е, централните медии са контролирани от режима, виждаме, че именно блогерите са тези, които могат да предоставят информация. Това се случва в Бирма, Иран и много други страни. И така интернет става нов начин на общуване в Беларус, Куба, Вьетнам, Южна Саудитска Арабия и други е, страни. И така, е, наскоро е, излязахме с, с публикацията Web 2.0 срещу Control 2.0. Въпросът е, че страните, в които има цензура в интернет, се увеличават драматично през последните години. Вече 60 страни са въвели подобни мерки, което е много интересно развитие. Цензурата в интернет става приоритет за много правителства, които се опитват да контролират онова, което гражданите им, гражданите им четат в интернет, е, възникват и национални е, мрежи, е, които не са свързани с интернет и е, които са, се използват с цел пропаганда. И е, има много хора, които са хвърлени в затвора заради това, че се изразявали мнението си свободно в интернет и така все по-голям контрол има от страна на някои държави, но все по-мобилизирани и организирани стават и гражданите на мрежата. И тази война между гражданите на мрежата и репресивните режими ще бъде решена от ефективността на системите, с които те разполагат. От една страна общ, огромни системи за наблюдение, от друга страна все по-сложни проксита, VPN, стори други. Затова някои от тези правителства се опитват да превърнат компаниите, предоставящи информационни технологии, в средство за провеждане на тяхната политика. Тези фирми се озовават в доста сложна политика. Преди няколко месеца повечето хора си мислеха, че в Китай е най-големия цензор за интернет, пазарът е твърде голям, за да се е, пренебрегва. И въпреки, че не се зачитат правата на човека, те смятаха, че не могат да направят много, за да се справят с натиска на цензорите. Това стана с Microsoft, Google, Yahoo. Yahoo даже им предостави информация с която китайските власти захвърлиха в затвора е, журналистката Читао за 14 години. Но Google, но тези фирми вече е, предприемат е, обратни мерки. Google обяви, че китайския, китайската търсачка Google.cn е спряна и е, всички търсения от Китай се прехвърлят към търсачката в Великобритания. Всички знаят за цензурата, китайците също, но така те разбират за какво става дума, колко голяма е цензурата и също така все повече хора се интересуват от това как да а, измамят е, този контрол, как да прехвърлят как да преминат е, големия китайски фаервол. Е, Google Ads вече не работи с, с Китай, защото в последните месеци има все по-голяма цензура и има кампания срещу порнографията заради която се затварят сайтове, които нямат каквото и да било общо с на порнография. Нью-Шалбо и други активисти са хвърлени в затвора заради а, интернет публикации. Ако искате да създадете нова мрежа, в, извинете, нова веб страница в Китай трябва да поискате разрешение на властите, нещо, което може да доведе до самоцензуриране и освен това има специално изискване потребителите на интернет, които оставят коментари в интернет форуми да се идентифицират. И така през последните месеци има повече контрол, повече репресии, повече натиск върху чуждестранните компании, които се опитват да предоставят поне някаква информация в Китай. Виждаме, че Google а, взе бизнес решение, което е свързано и с действието на някои неправителствени организации. И то е да спре да променя продукта, който предоставя. И ако цензурата падне в Китай някой ден, всички ще си спомнят откъде тръгна това. За съжаление обаче, други като Microsoft и Yahoo не си променят политиките, а Microsoft даже публично заявява, че цензурата в Китай не е толкова широко разпространена. Това въжи и за а, телекомуникациите. 400 милиона души се свързват с интернет през телефоните си. Телеком Италия предоставя предоставя такива услуги чрез и Текса в Китай. една френска компания работи в Китай, Египет и други. Една германска компания предоставя такива услуги в Северна Ки... Корея, а Алкател в Бирма, която в момента изгражда своята силиконова долина. Това са развития, които трябва да следим много внимателно. Очаквам с нетърпение да чуем и представителите на Nokia Siemens по отношение на обвиненията, хвърлени срещу мрежата по отношение на нейните дейности в Иран. Доколкото знам, Nokia Siemens Network се пред... продала оборудване на телекомуникационната компания в Иран но те и са обвинени за това, че са дали възможност на властите в Иран да проследяват телекомуникациите, но компанията го отхвърля това обвинение. При всички положения комуникациите и правата на човека в днешно време са тясно свързани. И е, компаниите в областта на информационните и телекомуникационни технологии е, са центъра. Сега ще имаме възможност да дефинираме интернет и е много важно, че някои от големите компании се ангажират с правата на човек. В заключение няколко препоръки и ще бъда кратка. Първо, мисля, че Европейския съюз може да играе важна роля в тази област. Надяваме се Европейската общност да насърчи европейските компании в областта да създадат доброволен кодекс на поведение за дейността в тази област. Това е много важно за нас. Също така би било добре да има някакъв вид а, законодателство, с което да се осигури това, а, за да може тези компании да не са изправени сами пред чуждестранните правителства, а да имат някакво задължение по закон. Предлага се приемане на закон за свободата в интернет. Това вече е направено на други места. Надяваме се и в Европейския съюз да се случи Очакваме да видим какво ще се случи тук. Надяваме се, че много депутати ще подкрепят този важен текст. При всички положения трябва да има ясни процедури за зачитане на правата на човека. Трябва да се съхраняват от компаниите исканията от страна на правителствата и то по прозрачен начин. Е, компаниите се изисква да спазват местните закони. Едно от решенията е да се изискват техните сървъри и информационни центрове да не са разположени в страни, които цензурират интернет, за да може да провеждат преговорите по-успешно и да предоставят услугите си по-добре. Има износ, контрол на износа Извинете, бихме искали също да има контрол на износа на продукти е, в тази област към страни, които биха могли да ги използват за целите на цензурата. От гледна точка на политиката на Европейския съюз, бихме искали дипломатите да настояват за елиминация на цензурата в интернет, е, за спазване на правата на кибердисидентите и в търговските споразумения да има специални разпоредби, които конкретно да защитават свободата на словото в интернет, а не само в общ план правата на човека и бихме искали по-добро регулиране на тези технологии и Европейския съюз да насръчи усилията за подпомагане на дисидентите, е, инициативите за допълнителни прокси сервиси, сървъри, извинете, и е, други инициативи за преодоляване на цензурата. Само така ще може да се зачете правото на свобода на словото е, в ежедневието в интернет. Благодаря много. Благодаря много, госпожо Морион. Много внимателно си записахме вашите препоръки за Европейския съюз, както и другите препоръки. А сега нека да преминем към въпроса как изглежда всичко това от гледна точка на компаниите. Много се радвам, че тук сред нас са представители на Google и на Nokia Siemens Network. Както и на други важни компании. Нека първо да дадем думата на представителите на Nokia Siemens Network, за да видим какво можем да направим заедно, за да се справим с проблемите споменати в резолюцията на Европейския парламент за Иран по отношение на проследяването в интернет на дейността на някои активисти за правата на човека чрез е, текстови съобщения, мобилни телефони, например. И така давам думата на господин Бари Френч от Nokia Siemens Network. Надявам се, че времето ни ще е достатъчно, така че ако можете да говорите близо 8 минути, това ще е добре, за да може после да обсъдим нещата. И моля ви, не говорете твърде бързо. А, ако ви се налага да кажете повече неща, по-добре говорете по-бавно и а, говорят една-две минути повече. Бари Френч е член на управителния съвет на Nokia Siemens Network и ръководи и маркетинга и корпоративните дейност. Той ще говори а, на тема прихващането на съобщения в Иран, свързана с резолюцията от януари. Имате думата. Благодаря. Благодаря за възможността да направя това изказване. Аз ще се опитам да се съобразя с 8-те минути и ще се постаря да говоря бавно. Преди да започна, бих искал да кажа, че високо ценя коментарите, бележките на предишните оратори. Фирмите се намират в а, сложна ситуация, беше казано тук и това е напълно вярно. Да, действително е така. Ние се намираме в а, много щекотлива ситуация. И за това заедно с а, хората в тази зала ние търсим начин как а, да навигираме в а, тези сложни а, времена. Мисля, че вече сме предприели мерки да постигнем това редица случаи. Днес ще говоря за опита на Nokia Siemens във връзка с Иран и съобщенията за използване на телекомуникационни технологии в тази страна за потискане на борците за права на човека. Освен това ще говоря за някои от по-широките аспекти, както и за някои от полуките, свързани с а, случилото си там Струва се да помислим по тези въпроси, преди да преминем по-нататък. На първо място за опита ни в Иран. През 2009 в медиите се появиха съобщения, че Nokia Siemens са доставили технологии за наблюдение в Иран че сме предложили такава технология на двете водещи а, техно, а, телекомуникационни компании в Иран. Като част от тези мрежи, и тук беше спора, ние сме осигурили възможност на двамата оператори да извършват наблюдение, да създадат центрове за мониторинг. Има а, законно признато възможност за прихващане на информация по легален начин и има технически стандарти, които се спазват. Правителствата почти във всички страни изискват от операторите да въвеждат такива технологии за законно прихващане на съобщения и такива има почти във всички телекомуникационни мрежи в света, включително и тези, които използват хората в тази зала. Това е в подкрепа а, на правозащитните а, органи, правораздавателните а, органи, например, за прихващане на съобщения, свързани с детска порнография и други видове престъпления. Но трябва да има правила какво а, да се прихваща и къде да се изпраща тази информация. Мониторинг центровете са друг инструмент, който е в ръцете на правозащитните органи. За практически цели, за законното прихващане на съобщения в полза на правозащитните органи се предвиждат подобни технически варианти. Международния съюз по телекомуникациите предвижва такива възможности. Това включва и такива възможности в Иран. Но Иран използва тези технологии по различен начин. Има добре установени стандарти, ние отчитаме обаче рисковете за правата на човека, които те създават. Ние работим за предоставянето на фокусирани върху мрежата услуги и самите клиенти са тези, които ги въвеждат в съгласно практиката и законите. Следва се определена логика. Следва се процедура, която е законно установена и се определя откъде да се събира тази информация, кои конкретни лица са обект на такова наблюдение. Не се наблюдава цялата мрежа. Основната ни компетенция като фирма е не да работим с правораздавателни органи. Разбира се, ние искаме да се развие тези центрове, но те не трябва да отиват по-далече от законно установените случаи на събиране на информация. Ние решихме а, обаче да се отеглим от този бизнес а, с оборудването на центрове за наблюдение и то доста преди спорните избори през юни в Иран. През 2008 бяха осигурени средствата а, за оборудване на мониторинговия център в Иран. Въпреки, че ние вече не участваме, ние ще продължим да оказваме а, поддръжка на системите, които сме предоставили. биха ни се, е, бихме искали да бяхме действали по-активно в Иран, да имаме по-добро разбиране за ситуацията там. Защото, в крайна сметка, възможностите бяха използвани за потискане на опозицията. Това е технология, която може да осигури много положителни ползи на гражданите, включително на гражданите на Иран, но може да се използва и за обратните цели. Ние не можем да променим миналото, но можем да променим бъдещето. Ние променяме своята политика, ко кооперираме се с а, ин, заинтересовани страни. Ние правим а, а, преразглеждане на нашата политика в рамките на съвет, който сме създали за целта и това трябва да стане до месец юли. И за това, преди да вземем своите, да постигнем нужните а, заключения, хубаво, че провеждаме дискусията и тук. Ние вярваме в а, ценностите, заложени в а, Всеобщата декларация за правата на човека. Комуникационните мер мерки подкрепят, по мое мнение, правата на човека, обмена на мнения, економическото развитие. Мрежата на Nokia Siemens има отговорност в комуникационните технологии, които осигуряваме, да се използват в подкрепа, а не срещу правата на човека. Злопотребата с тези технологии против правата на човека е нещо погрешно и тези, които са виновни, трябва да бъдат подведни под отговорност. Ние вярваме в техническите иновации, в широкото разпространение на комуникационните информационни технологии, постигането на политически консенсус, консенсус в бранша като цяло. Разбира се, има аспекти, които обсъждаме тук и които няма да са лесни за разрешаване. Факт е, че системите, които осигуряваме на Иран, имат за цел да бъдат съгласно онези изисквания, които са предвидени от съответните държави са записани конкретно. Има и други конфликти, които трябва да очертаем. На първо място конфликта между филтрирането на съдържание, което е основателно или неоснователно, примахването на спан, на, на спайвер, на други видове, но това са полезните аспекти, но тези технологии могат да се използват и в ущърп на борците за права на човека. Понякога обаче местните закони могат да бъдат в нарушение на тези а, стандарти и ние като фирма не можем да направим кой знае какво това отношение. Необходимо е да разглеждаме за това нюансирано всяка ситуация, да видим коя е, е технологията, която е най-подходяща, за кои клиенти, в кои страни. Нашите проектово политики и процес, дурите, които имаме, целят да се избегнат декларации, които виждат нещата в черно-бяло и да се провежда дебат преди стигането до решение. Има и други конфликти, като се има предвид, че средата за права на човека в отделни страни се променя доста бързо. По време на съществуването на мрежите, които сме а, предоставили, Понякога а, се оказва, че те са имали смисъл при едно управление, но че а, вече не са подходящи при управлението, което се променя. Имам да кажа още много неща, но не разполагам с време и затова искам да ви благодаря за тази възможност. Председателката, благодаря, че не запознахте с вашия опит и за това, че обмисляте промяна в дискусия с заинтересовани страни, включително тук с нас в тази зала. Сега нека да видим как изглеждат нещата от гледна точка на Google. Искам да дам думата на господин Саймон Каптън, който е политически директор за Европа в Google, на Google. Благодаря ви. За мен е удоволствие да бъда тук. Бях поконен да говоря до някъде за Китай, и да спомена няколко въпроса, свързани с политиката на компанията. Реших да започна с темата Китай и съвсем накратко да направя обзор на това, което се случи тази година. След коледа ние установихме, че и това е споменато и от независими експерти, че има много а, а, нападение, съвършено направено а, проникване в нашата система и а, оттам нататък ние също така установихме, че потребителите на Gmail самите също са били обект на така наречения фишинг на проникване чрез а, паролите. Когато проверихме това проникване в електронната поща, ние установихме, че много често това са били хора, които са се занимавали с е, правозащитническа дейност. Това е една тенденция, която започна след е, е, Олимпийските игри беше упражняван натиск. Често ние бивахме обвинявани, че се занимаваме с порнография. Това бе всъщност е, повода, за да се а, ограничат нашите търсачки. И затова ние в януари обявихме, че вече не смятаме, че трябва да бъдем част от тези мерки за налагане на цензура на услугите, които предоставяме в Китай. И през март месец е, както каза представителя на Репортери без граници, решихме да пренасочим трафика от Google през Китай, през google.hk. Какво се случи след това? Нашите потребители продължаваха да стават свидетели на осигуряване на достъп в някой ден и прекъсване на този достъп на следващия ден а, някои конкретни търсачки, които те използваха, също биваха засичани. Например, ако вие търсите нещо банално, ще получите търсения резултат. Ако потърсите малко нещо по по-деликатна тема, чрез филтриране а, няма достъп до тази тема. YouTube обикновено не са достъпни а, в Китай в момента. Това е така вече от няколко седмици и месеци. Едно от нещата, които ние правим е да постигнем съвършена прозрачност. Ако отидете на сайта на Google, Google и на адреса за а, различните видове доклади, може да разберете а, кои услуги са достъпни в Китай и кои не. След като взехме това решение, Вайдо, което е основната търсачка в Китай, е, има 64% е, увеличение на е, дела си. Ние загубихме около 5% от своя дял на пазара. Някои от нашите инженери се присъединиха към тази китайска търсачка и това в дългосрочен план вреди на нашите възможности за дейност. Какво правим в отговор на това? Най-напред по отношение на сигурността и защитата на личната непрекосновеност, преди няколко седмици ние създадохме възможност за търсения чрез HTTPS, което е всъщност шифрован начин на достъп. Когато си вкарате кредитната карта, всъщност чрез зашифрована търсачка можете да си осъществите търсенето и е почти невъзможно да бъде прихващано това търсене. Разбира се, може да бъде блокиран въобще достъпа до HTTPS, но ние сме създали средство, което позволява този вид търсене да става по защитен начин. Търсим и други възможности в областта на сигурността и интернет, така използвания облак, както ние го наричаме. И е много важно а, тук да се използват и възможностите за нотификация. В нашия блог ние сме си признали, че сме жертва на доста усъвършенствени видове проникване в нашите а, системи тази информация не е обществено достъпна в е, Китай. Освен това, трябва да се огледаме какво става и другаде по света. Едно е да критикуваме китайците, друго е да проследим какво се прави другаде по света. Въвеждаме и прозрачност и в други области, например, свързано с исканията, които получаваме от различни правителства в света. Има един сайт google.com наклонена черта government Requests и там ще видите какви искания сме получили и са поступили от цял свят за да може да се блокира някакво съдържание в интернет. Може да започне цял дебат по тази а, материя за намесата на правителствата и а, изискването им технологичните компании да а, предоставят а, такива услуги. Това е един въпрос, който очевидно няма да бъде решен в близко време. Той се основава на две економически тенденции. От една страна глобализацията и от друга преминаване към економиката, основана на знанията. И ние в Европа непрекъснато се изправяме пред необходимостта да си взаимодействаме с държави, които ограничават достъпа до знания. Това е не само в областта на услугите, а както чухме и в областта на изграждането на инфраструктура и този въпрос напрекъснато възниква. Така че един от начите, чрез който търсим решение, и господин Андрю Пъдефат спомена инициативата Глобална мрежа – това е една инициатива, ако примерно имаме три компании, които работят онлайн, това не е крайната цел, разбира се, на тази организация, но това са Google, Microsoft и Yahoo се обединиха с цяла поредица от НПО-та по цял свят да бъде разработен един етичен кодекс, който да бъде прилаган и определено приветстваме тази инициатива. Бихме се радвали на по-голямо участие от страна на Европа. Този кодекс може да бъде преработен, така че да отразява онези аспекти, които имат отношение по, към търсачките, да речем, не само на тези три компании. Това не е ограничен кръг от компании. А, тази организация е отворена за участието и на други а, е, компании. И също така необходим специален специална уредба за сътрудничеството между Европейския съюз и САЩ. Е, прекрасна подкрепа получихме от хора като господин Карл Билт, но няма а, е, друго изказване, което а, да е така добро, както това, което направи държавния секретар а, Клинтън. И необходимо е Европейския парламент да направи необходимото в тази посока. Благодаря ви. Благодаря за интересните идеи, които предложихте, господин Хамптън. Можем да се върнем по време на дебата и на тази тема. И сега искам да поканя господин Шучжоу, дано произнесох името сравнително вярно, който е заместник директор на Global Internet Freedom Consortium. А, той също е изпълнителен директор на новата телевизия Танк Династията. И той ще говори за интернет цензурата и правата на човека. Заповядайте. Благодаря, госпожа председател. Благодаря, че ме поканихте тук на това важно изслушване за новите информационни технологии и правата на човека. Ще говоря за технологиите, за интернет и телевизията е, и тяхната роля за правата на човека в Китай. Много, в много страни има контролиране на информацията. Китай е страната най-известна с това. Е, десетки хиляди полицаи се занимават с това и е, някои хора е, отиват в затвора заради това, че са изразили мнението си в интернет. Всичко това става възможно с помощта на западни корпорации като Cisco и този firewall успява да блокира множество сайтове. Китайската водеща роля в цензурата се емитира и в Куба, Бирма, Иран и някои държави от бившия Съветски съюз. Целта е да се задушат възможностите за изразяване на свободно мнение. Това е Берлинската стена на 20 век. В затворни общества като Китай информационните технологии се използват често за манипулиране и индоктринация когато има криза в Китай, е, винаги е, медиите използват пропаганда против западните страни, за да отвлекат вниманието на гражданите и да насочат омразата им другаде. След Олимпийските игри това стана особено явно. Информационната цензура може да струва и живот, защото тук говорим и за епидемии, като а, вирусните е, епидемии, както и а, е, проблемите с млякото. И има обаче и някакви е, лъчи светлина. GIF, е, консорциума за свобода в интернет, е малък екип от китайски и американски инженери. Много от нас са били на Мън, на площада е, през 89-та година и когато и наблюдавахме как правителството пренаписа историята за случилото се тогава. Подобни неща се случиха през 99-та година а, по отношение на Фалун Кун и а, правителството отново използва масова цензура, за да изкриви информацията и да пренастрои хората. А, аз също Имам ми личен опит с такива преследвания. Един мой добър приятел бе убит в китайски затвор. Един мой братовчет бе хвален в затвора. По този начин се насажда омраза и се институционализира безпросветността. Смятаме, че от, от премахването на цензурата е най-мирният начин да се трансформират обществата нашата инициатива ни коства много безсънни нощи, за да можем да се преборим е, срещу контрола на тези десетки хиляди полицаи и да помогнем за свободното общуване. Предоставяме достъп е, до своите продукти и услуги е, напълно безплатно. Разработили сме програми като FreeGate и UltraSurf, които дават защитени връзки към сигурни прокси сървъри. Разработваме сървъри така, че да няма начин да се блокира ефективно информацията. След няколко години дейност вече имаме е, глобално покритие. Хората от много страни използват нашите продукти в най-цензурираните страни, като Китай, Иран и Бирма. Над 90% от трафика, който преодолява цензурата света, минава през наши сървъри. През е, 2007 година видяхме огромен трафик от Бирма. Много бирманци използваха нашите системи, за да подават информация и снимки към сайтове. Правителството на Бирма напълно затвори а, сървърите там. Преди а, Олимпийските игри в Пекин а, видяхме че с над 400% се увеличава трафикът от тази част на света. От Иран трафика по време на събитията се увеличи с над 400, 600% за една година. Само за един ден над хиляда иранци използваха нашите е, услуги. Те са безценни и техното въздействие надхвърля интернет. Когато хората в такива затворени общества видят е, свободата, вкусят свободата, те получават надежда, нещо, което знаят хората от бившия комунистически е, блок в източна Европа. За, всяко, за всеки един долар, който ние харчим за нашите технологии, репресивните правителства трябва да изхарчат хиляди долари, за да блокират нашите услуги. Нека да кажа няколко думи и за нашия тип телевизии и ролята, която те могат да играят. Тази тип телевизии са начин да се работи с хората в засегнатите страни. Проблемът обаче е в това, че китайската цензура има дълги ръце. Новата телевизия Tang Dynasty – пострада, когато сигналът бе прекъснат през юни, два месеца преди пекинската, пекинските олимпийски игри. Преди това, а, това бе единствената нецензурирана телевизия на китайски язик, която стигаше до десетки милиони зрители. Няма обяснение, не бе дадено обяснение защо сигналът е прекъснат, но се оказа, че това е решение на Евросат, което политическо по своя характер има за цел да задоволи исканията на китайското правителство. През януари 2010 година Евросад отново показа, че парите стоят над принципите, когато блокира един грузински канал – и даде предпочитание на Газпром. Бяха предприяти мерки Евросад да възобнови излъчването на този канал и така се призоваха държавите членки да предприемат съответните действия, за да възстановят е, излъчването. Лисабонският договор влезе в сила и свободата на словото е, е особено важна там. И се надявам, че Европейският парламент може да продължи усилията си за подкрепна на свободата на медиите и че Европейската комисия и съвета също е, ще действат в тази посока. Нашата телевизия даде лъч надежда на хората в Китай. През 80-те години в Съветския блок се използваха факсове, ксерокси и радио на къси вълни, е, за да се разбере какво става по света. Така се стигна до падането на Берлинската стена и края на студената война. Днеш, в днешно време интернет и сателитната телевизия са новите инструменти на, свобод, на свободата на словото. Представете си колко по-безопасен би бил света и колко по-добре бихме се разбирали и колко бързо биха изчезнали авторитарните режими, ако гражданите са ангажирани, образовани и свободни. Благодаря много, господин Жо. Госпожа Андрикена и аз се спогледахме и други колеги, когато говорихте за Юта Елсат ние бяхме много активни с помощта на репортери без граници и други хора, които са представени в залата. И до днес все още няма обяснение за прекъснати сигнал, което да е задоволително. Така че това все още от, остава въпрос без отговор. Продължаваме да следим този въпрос, който в момента е в ръцете на съда в Париж, който разследва дали има нарушение на економически права и свободата на словото. Благодаря много за това, което казахте за значението на свободното протичане на информация към страни като Китай и Иран. Сега е, имаме още две изказвания, след което ще разполагаме с около половин час за дебат. Давам думата на господин Маки Яме, който е учен от Европейския център за е, международна политика економика ще говори за цензурата по интернет, търговската политика и правата на човека. Имате думата. Мадам Че. Госпожа председател, уважаеми депутати от Комисията по права на човека, благодаря за поканата. Аз съм Хосо Клима Кяма и аз съм брюсовския директор на Европейския център за международна политическа економия. Бях помолен да говоря за интернет, човешките права. Извинете, прекъсва председателката. Говорите твърде бързо. Ние имаме висококачествен превод тук, но все пак има ограничения до това, което е възможно да се направят преводачите. Въпросът е много сложен и никъде не е чак толкова сложен, колкото в Китай интернет е, действа по много по-различен начин в е, Китай. Има хиляди, по-точно 18 е, хиляди вебсайта, които се блокират от доставчиците на интернет услуги се изисква да прилагат самоцензуриране и да проявява дисциплинираността. Има произвол при блокирането на уебсайтовете, достъпа до някои се затруднява, така че те стават безполезни. Освен това, има а, атаки срещу други по морални съображения и прочие. Въпреки това, Китай днес е най-големия пазар Има стотици милиони ползватели на интернет. Това е втората по големина економика. Има 7 милиона блога. Те, сред тях а, има местни а, лидери, лидери на предприятия и прочие. Китайските В, е, в, в е, Китай има доста имитации, които заместват е, еквивалентите от Запада. Западните компании имат проблеми с достъпа до Китай. Например, Байду, Алибаба в, от Китай вече започнаха да излизат и навън, да се установяват в чужбигна. Има економически протекционизъм, който е основен проблем, свързан с цензурата в Китай. Китай се опитва да се а, разграничи от останалата економика в света. Има ограничения за внос а, на продукти, на информационните а, технологии, което създава ограничения. Аз считам, че въпросите на човешките права в чужбина трябва да бъдат насърчавани. Решаването на тези въпроси чрез търговската политика се оказват доста неефективни, дори контрапродуктивни. Но в случая с цензурата в Китай нещата стоят различно, защото мотивацията и характера на това, тази цензура е именно економическа. Ние чухме доста изказвания днес в ООН, в други органи, както и в различни форуми се разглеждат тези въпроси. Има и друг многостранен форум, Световната търговска организация, към която Китай се присъедини през 2001. Това е един добър трибунал за решаване на спорове между страните, които членуват в СТО. Китай е поел ангажимент в рамките на тази организация за невъзпрепятстван търговски достъп. Но Китай нарушава този ангажимент по отношение на свободния достъп е, на продукти на културата. Има цензура, която е непропорционална. Има предимства в СТО да бъде заведено дело срещу Китай за цензурата, която прилага тази страна. Китай заявява, че ще се съобрази с решенията на СТО. СТО е не политически форум и Китай разбира от търговски преговори, от решаване на проблемите и а, има уважение към СТО. Китай е завела две дела срещу Европейския съюз в СТО Европейския съюз е завел две такива дела срещу Китай. На следващо място има ясно определени правила, които се признават от бизнеса, от е, е, НПО срещу прилагането на злоупотреби в сферата на търговията. И се настоява за да се спазва системата на правила както и за спиране на цензурата сред всички членове на СТО, но все пак СТО има своите ограничения. Може да осигури мерки, свързани с блокирането, но не и други. Други страни, като Иран, Русия, Северна Корея, не членуват в СТО, затова те не са засегнати от тези правила. Но що се отнася до Китай и Иран поне, продължават преговорите за тяхното членство, което е възможност да се насърчат реформите в тези страни. Независимо от а, а, тези ограничения, СТО има известни предимства в сравнение с другите опции, които бяха разисквани тук например, един глобален акт за свобода в интернет би могъл да се обмисли в рамките на СТО. Такива действия обаче могат да доведат до нанасене на вреда на някои страни от страна на такива, които не спазват правилата и прилагат цензуриране. Има ограничение до многообразието на информацията и ограничаване на свободата в обществото, каквато се практикува от страна на тоталитарните правителства. Ако ми позволите една аналогия, може би разглеждаме тук един а, случай, при която Боинг или Airbus могат да бъдат а, обвинени в а, намеса в събитията от 11 септември. Искам да призова членовете от тази комисия да насърчат Европейската комисия и държавите членки да предприемат мерки за консултации а, относно завеждането на дело в Световната търговска организация. Благодаря. Това беше действително голямо предизвикателство. Може би а, това е съвпадение, но не съвсем. Имаме още един гост-оратор, господин Тиманс, който е наш редовен гост. Той има интересна идея. И бих искал да имате възможност да коментирате какво може да направи Европейския съюз в рамките на СТО, тъй като Европейската комисия отговаря за въпроси, свързани с търговските спорове. Господин Тиманс има думата. Благодаря, добър ден. Вероятно не очаквате вече да сме се справили с тази обхватна материя и с този доклад, който предизвика много размисли, доклада на господин Подепат. Все пак искам да кажа, че много внимателно и, и слушах а, почитаемите докладчици. Моля да ме извините, че закъснях, но бях задържан на международни преговори, които нямаше как да напусна. Доклада съвършено ясно посочва, че информационните технологии ни изправят пред огромни предизвикателства, но и огромни възможности за правата на човека. В много държави потребителите на интернет водят едно непрекъсната битка на надхитряване – за ползването на конкретни програмни продукти, които намират широко приложение, това въжи и за оборудване, което дава възможност за заобикаляне на някои от ограничителните мерки, които им се налагат. Тези а, потиснически режими а, извършват а, нарушаване на правата на човека и лишават а, своите граждани от достъп до интернет. Ах бих казал, че дори в Китай, независимо от това, което чухме тук това не е изведено до абсолютни стойности, но новите технологии изключително много подсилват а, способността на държавата да поставя гражданите под наблюдение. След а, изборите в Иран през 2009 година интернет и Твитър бяха в центъра на протестите – но правителството бързо се умя да инсталира блокиращи устройства, за да бъде прекъснат достъпа. Ние си спомняме многото филми, които бяха заснети, многото кадри, които бяха заснети по телефоните и ние гледахме по телевизията, които ни казваха каква е истината за събитията по улиците в Иран. Цензурата, механизмите за наблюдение обаче стават все по-невидими. Те могат да бъдат използвани да се засича комуникацията и а, потребителя да няма никаква представа, че е наблюдаван. Докладът, освен това, съвсем уместно привлича вниманието ни към други въпроси, като например как да балансираме правата на индивида за достъп до знание и за участие в културния живот с необходимостта от закрила на авторските права трябва да се борим бедните мълцинства да получат достъп до благата на цифровизацията. Докладът и някои от докладчиците тук засегнаха сложни и важни въпроси, отправиха препоръки които обхващат различни области на политиката. По наша преценка този важен доклад, протеклите днес разисквания, и това, което каза господин Вагнер, не съм запознат е, точно какво е решала комисията в парламента, но всичко това е част и начало на един устойчив диалог, бих казал, между гражданското общество, парламента, комисията и държавите членки. Все пак, нека се опитам да реагирам на някои от препоръките, които бяха отправени. Без споменато в доклада, също така и от изказващите се, че Европейският съюз трябва да постави свободата на изказване чрез интернет а, е, а, е, като въпрос за дискусия на международни форуми. Това ние го правим вече, но съм съгласен, че този диалог за правата на човека не бива да се води само на тези форуми и ние се нуждаем от по-новаторски и по-различни подходи и трябва да използваме всички форуми и форми да защитим тези права чрез цифровите технологии. Освен това, депутатът Вагнер спомена, че трябва да използваме всички международни форуми, форума за управление на интернет, за да изразим ясната си и единна позиция като Европейски съюз и в същото време да преосмислим позицията си в рамките на ООН. По отношение на определени конвенции, може би има необходимост за постигане на нови договорености на международната сцена. Цифровата комуникация и тази среда обхваща целия свят и а, това прави регламентирането, регулирането още по-трудно, независимо от факта, че то е необходимо. А, госпожа Морион спомена необходимостта от правна уредба, имаше предвид контрола върху хардвер и върху програмните продукти, ако правилно съм я разбрал. Тя освен това постави и въпроса за търговски споразумения и специални разпоредби за свързаните с интернет търговски сделки и обмяна на стоки. Съгласен съм с господин Макаями, че в общ план имаме една неохота за ограничаване на търговията, която трябва да бъде възможно най-либерална, но не бива и да забравяме, че имаме задължения, които сме поели в Световната търговска организация. Имаме ли други начини за да регулираме тази сфера едностранно, въпреки че това не е най-доброто решение? Чух и знам и сме водили дискусии в комисията за това дали трябва Световната търговска организация да подаде иск срещу Китай, например. Няма окончателно решение, но искаме да уверим а, и вас, и участниците в тази среща, че ще разгледаме всички препоръки много сериозно и задълбочено. Освен това, ще ми се да посоча на представителите на промишлеността към инициативата за доброволни споразумения. Това е една много полезна инициатива, която може да бъде доразвита с допълнителни действия. Е, както каза представителят на Google, е, трябва да привлечем повече е, компании, повече европейски компании в частност, за участие в един такъв широк форум, за да бъдат разработени общи насоки за работа в тази толкова деликатна сфера която ни изправя пред редица затруднения бе споменат и въпроса за това какво може да предприеме Европейския съюз, за да осигури достъп до интернет. Докладът на господин Падипат е, предлага а, е, новаторски схеми за подпомагане на развитието на цифров, цифровизацията. Финансовите ресурси в Европейския съюз днешно време са ограничени, но ние поемаме ангажимента да обсъдим този въпрос с колегите от които отговарят за научните изследвания и технологиите, за да помислим какво може да бъде направено. Докладът препоръчва подкрепа за проекти, които да подпомогнат отделни лица, за да могат да избегнат цензурата и да могат да изградат капацитет и да бъдат обучени. Трябва да подчертая, че в Европейския инструмент за права на човека и демокрация има конкретни инициативи за а, правозащитниците. Там се предвиждат проекти, и нашите партньори от неправителствения сектор участват в тези проекти и търсят решение на въпроса за достъпа до обучение за правозащитниците. Нека, нека приключа тук, като кажа само, че ние чухме голямо многообразие от въпроси, които изискват задълбочено проучване и ние в службите на комисията а, ще работим като използваме ресурсите на различните генерални дирекции, за да можем да проследим по-нататък тези въпроси. Аз лично отговарям за правата на човека и мен най-много ме вълнува намирането на начини да преодолеем ограниченията, налагани от репресивни режими на гражданите, които се опитват да получат достъп до интернет. Доставчиците на тези интернет услуги и информация – трябва да получат неограничен достъп, безпрепятствен достъп до тези граждани. И затова тази идея за иск от а, името на Световната търговска организация има такова значение. Благодаря. Благодаря на господин Тиманс. Мисля, че вашите коментари и отговор показват, че бихме могли да работим съвместно, да търсим решение. Сега искам да приканя участниците в това заседание да вземат участие в дискусията. Отправям тази покана и към нашите уважаеми докладчици. Искам да попитам дали има депутати, които искат да вземат думата. Заместник председател е госпожа Андрекиени. Е, Благодаря, госпожа председател. Позволете ми първо да благодаря на колегите, които организираха това изслушване, които подеха инициативата. За мен това беше изключително интересно и полезно, а също така и изключително важно. Интернет играе много важна роля в живота на всеки политик. и дава възможност за установяване на по-тесни връзки между хората и по-силно влияние. Правото на свободен достъп до информация е все по-важно в интернет. Същевременно все повече страни затягат контрола върху интернет. Второ, интернет става много важен – важна двигателна сила за протести и мобилизация. Там е мястото, където могат да действат репресираните граждански общества. И страните, където цензурата се е увеличила през последните години, а те са 60, блогарите все по-често стават прицел на полицията и, както каза госпожа Марион, в Китай само има 72 блогъри в затворите. Става ясно от това, което казахте днес, че има поне три вида цензура. Първо политическа, морална, за е, детска порнография, нелегално споделяне на файлове, е, сваляне на материали защитени от права на интелектуална собственост и е, третият вариант е конкуренция, за изкривяване на конкуренцията. най-често всичко това се извършва чрез член, блокиране на сайтове. Като член на тази комисия и като член на комисията по международна търговия, е, е, бих се радвала на всички ваши препоръки, защото вие казвате, че е важно този въпрос да се включи в диалога за правата на човека с тези страни. Имаме списък на враговете на интернет, имаме списък на тези страни. Вторият въпрос са международните форуми. Ето, например, съвета по правата на човека на ООН, може би в Европейския съюз можем да в Европейския парламент можем да приемем резолюция. И е, третият е, форум е Световната търговска организация. За това как бих призовала ораторите да кажат какво ние в Европейския парламент бих могли да предложим на комисията, какви са инициативите, които можем да подемем. Благодаря. Благодаря, госпожа Андрекина, и аз се присъединявам към колегата заместник-председател в призива отново да обобщите мерките, които според вас са, са важни и би трябвало да се предприемат. А сега давам думата на господин Обиос. Благодаря много, госпожо председател. Нека първо да благодаря на нашите гости. Мисля, че научихме много от тях. Получихме изключително много информация. Винаги е жалко, когато има такива отлични изслушвания в Европейския парламент, се оказва, че не присъстват достатъчно колеги, защото съм сигурен, че всички колеги биха били а, толкова заинтересовани, е, колкото съм и аз от а, е, изслушните становища. Бих искал да спомена нещо, което четох един текст на Мануел Кастел, с който се занимава с а, е, информационното общество. Преди около година, поне, извинете, преди около поне 10 години, той публикува книга в три тома за информационното общество. Спомням си, че по това време аз бях в Лондон. И чух, че се сравнява Мануел Кастелс с Маркс. И се казва, че неговата книга за информационното общество е сравнима с капиталът. Но това е просто сравнителна бележка. Нека да ви кажа нещо много ценно, което той каза. Той каза, че през последните години е получил множество въпроси от правителствата, как може интернет да се контролира и неговият отговор винаги е бил един и същи. Той може да бъде регулиран, но не може да бъде контролиран. Това е казаното от Кастелс. Разбира се, може да има различни национални обстоятелства, където е, има филтри, цензура и манипулиране на информацията. Нещо, което е нарушение на правата на човека и на основните свободи. Но от друга страна трябва да сме оптимисти, защото що се отнася до борбата за свобода и правата на човека, е, информацията е изключително полезна. Аз 20 години е, живях в, ситуа в една диктатура, диктатура и знам какво значи да се препечатват нелегално листове с информация за хората. Обаче има един проблем, който ме интересува, пък не бе споменат от никой от изказалите се проблем, който е а, още е по-интересен от а, цензурата и контрола на интернет от страна на държавата. Това е заплахата от големия брат. Опасността е един олигопол или монопол в глобален план да има достъп до личния ни живот и по този начин да може да манипулира или контролира личния живот на хората. И така какво смятат нашите експерти за тази заплаха? Днешно време аз качвам своите документи в компютърния облак. Те не са тайни, не съдържат информация за частния ми живот. Но много други хора а, качват и други документи в интернет. Има обаче един потенциален проблем в това. И накрая жалко, е, че господин Салса Вагнер не можа да се присъедини към нас а, днес след обед, но мисля, че трябва да разберем как най-добре да използваме ролята на европейските институции в тази област и как може да се насърчат отношенията на европейските институции с ICANN. Отношения, които не винаги са рационални. Какво се има предвид тук? Ами, може би е, е нещо, което е казано не с твърде меки думи. Може би комисията може да ни информира. Благодаря, господин Овиас. Вие добавихте а, една а, важно измерение, което е и само очевидно а, и, към тази дискусия. И това е правото на личен живот, едно от основните права. колегата Девид Мартин, който също като госпожа Кен, е член на Комисията по международна търговия, също иска думата. Благодаря, госпожа председател. Ще бъда съвсем кратък. Искам да се върнем към презентацията на Сименс, която бе много интересна и много честна и открита. Вие признавате, известна вина по отношение на Иран. В такъв случай, какви са процедурите вътре в вашата компания, с които да гарантирате? Вярно, че не може да, никога да се гарантира на 100%, но все пак, е, как оцен... оценявате е, потенциал на бъдещи договори за е, предоставяне на такъв тип оборудване за прихващане? Възможно ли е да се заде стандарт за този отрасъл, който е доброволен, защото от друга страна не е добре една фирма да се държи морално, а пък нейните конкуренти да злоупотребят с това. Затова е добре да има един стандарт цялата промишленост в тази област. Сега вторият ми въпрос е за Комисията по търговия във връзка с акта, договора срещу фалшифицирането на продукти. Но в контекст на тази дискусия мисля, че е ясно, че методите за борба с фалшифициране на продукти могат да се използват и по други начини, и да се злоупотреби с тях за целите на контрола на друга информация. Има ли начин да се намери а, начин да се постигнат и двете цели, т.е. и да се защитят продуктите от фалшифициране и да не се спира свободното протичане на информация. Благодаря, господин Мартин, за този въпрос. нямаме много време, но все пак мога да дам думата на всеки от нашите оратори за около две минути. Нямам друго предложение, освен господин Подефат да вземе е, думата в началото. Благодаря, ще се опитам да бъда кратък. Мисля, че има консенсус е, в представенията, които чухме днес след обед, че има възможност е, ценностите, свързани с човешките права, да бъдат свързани с работата на организациите, които работят тази област, както и с бизнеса, който се занимава с информационните технологии. Има обаче осложнения в дейността на някои компании в определени части на света. Сега ние сме в една среда с много участници, което е нещо много положително. И надявам се, че господин Тимънс ще отчете някои от препоръките, които направихме днес след обед. Основните предизвикателства са разгледани в една от главите на нашия доклад. Интернет не може да бъде контролиран. Той е една много широка, бързо развиваща се екосистема. И трябва да се създадат условия тази екосистема да се развива здравословно. Иначе Но ако не се мобилизират организациите за борба с човека, за защита на правата на човека, може да се стигне до лоши последици. относно акта, ако тя бъде а, поставена в а, тази обществена а, среда, а, ще бъдат постигнати много по-добри резултати. Следващият оратор, госпожа Морион, аз да кажа нещо за акта. Ние също а, сме заинтересовани от а, недопускане до нарушаване на правата за свободно изразяване в интернет и ограничаването на достъп до интернет. Това е основно право. Проекто договора създава технически посредници, нещо като полиция и това създава известен произвол – Това е един от въпросите, на който искам да обърна внимание. Последният а, изказал се по въпросите на а, СТО а, каза нещо, което е важно, а именно, че трябва да бъде внесена жалба в СТО от Европейския съюз относно а, цензурата. Това не трябва да се разглежда като начин за недопускане на правене на бизнес. Точно обратното, защото цензурата пречи на бизнеса. Как можете да правите бизнес в една страна, където няма независимост на информацията? Тоест не става дума за предотвратяване на бизнеса, а примахването на една от пречките пред бизнеса. На следващо място за законодателството. Един глобален акт за свободата в интернет трябва да ангажира не само шепа страни. Би било интересно Европейския съюз да приеме нещо подобно, също Съединените щати и други основни страни. Тогава действително ще имаме нещо, което може да действа. Този а, акт а, се базира на а, законодателство, което а, цели да не а, допуска а, даването на подкопи от а, фирмите, когато се установяват в дадена а, страна. Тъй като не разполагам с повече време, ще спра до тук. Благодаря, госпожо Морион. Господин Френч има думата. Благодаря. Аз ще кажа, че ние очакваме повече диалог, повече дискусии по въпроса. Трябва да призная, че тук идваме малко с а, наведена глава, търсим помощ и идваме с повече въпроси, отколкото отговор, с отговори и препоръки. Искам да коментирам обаче няколко неща, както и да отговоря на някои от поставените въпроси. Относно мерките, които сме предприяти, за да направим оценка. В фирмата ние имаме списък на страни, на продукти, които са обект на строго наблюдение. Имаме също и процес за допълнителен управленски преглед в някои случаи. Опитът ни показва, че трябва да затегнем и да направим по-прозрачни процедурите ни. Но не е лесно да се дадат черно-бели отговори в този случай. Особено голямо е предизвикателството, когато от компанията се иска да предоставя мрежи на страни, където има сериозни проблеми с правата на човека. ООН поиска а, да се предоставят мрежи на страни, които има е, неща, които не са много добре, що се отнася до правата на човека. Относно действията, които могат да се предприемат в рамките на бранша, бранша ние направихме нещо в това отношение. Имаме допълнителни намерения. В Nokia Siemens е, ние сме бяхме в полезрението на обществеността по отношение на работата ни в Иран, но това и ние предприехме мерки, но а, нашите а, конкуренти и другите компании едва ли ще се присъединят към нас. А, имаме по-различен подход. Например, в Иран ние доброволно ограничихме своя бизнес там ние не участваме в търгове за предоставяне на оборудване на третия оператор в Иран. Нашите конкуренти обаче участваха в този търг и тук възниква въпроса дали това е верния избор или не. Това е въпрос, на който, който трудно се разбира. И на последно място много беше казано за използването на съвременни технологии. Реалността е, че телекомуникациите не са чак толкова съвремени. Не са необходими Nokia Siemens мрежи или други мрежи, които да направят това. Има и други фирми, които могат да предоставят такова оборудване. Например, в Иран ние осигурихме оборудване за в център, но останалите части бяха предоставени от местни доставчици. Благодаря за тези бележки. Ние ще продължим да обсъждаме тези въпроси и да разглеждаме полуките от опита ви в Иран. Искам да дам думата сега на господин Хамптън. Благодаря. Когато започнахме дейността ни в Китай, някои хора ми казваха, е, че трябва да го направим, поради а, нашата силна позиция за откритостта на интернет. И това е така. Да, това е един основните принципи, който ни е а, много скъп в а, Google. Искам да коментирам казаното на, от госпожа Андракине а, по препоръките. Да, ние проявяваме интерес към подхода на СТО. Той има смисъл от гледна точка на търговските участници, но казаното от е, един от ораторите за е, GNI има само три а, е, американски търсачки, които са се присъединили и малко европейски. И излязоха с а, е, различни съображения, за да не положат подписа си. На следващо място за контрола. Контрола е ключовата дума през е, базираната на знание економика на 21 век. Не можем да спрем свободата на словото в интернет е, и трябва да се решат проблемите с така наречения голям брат дали е твърде рано да дадем контрол на потребителите върху тенните данни на базата на законодателството. Това е нова област, но ние трябва да говорим този, по този въпрос, защото потребителите имат право на контрол върху данните, които качват в интернета. Основният проблем, по мое мнение, е, че има прехвърляне на отговорност на а, посредници, тези, които създават тези платформи, а, могат а, да създадат ограничения в използването им, да се превърнат като нещо като полиция. Създават се системи, които са почти затворени, което ги прави лесно контролируеми от правителствата. Благодаря. Един, едно от нещата, за които не се говори тук, беше за глобалната мрежова инициатива. Тук е необходимо сътрудничество, както каза господин Дейвид Мартин. Понякога доброволните споразумения могат да бъдат отправната точка, например за създаване на равнопоставеност между фирмите. Това е инициатива, която приветстваме. Сега господин Жу има думата. Радвам се, че беше поставен въпроса за неприкосновеността на личния живот и авторските права. Това са особено важни въпроси при вземането на политически решения, както и економически решения. Аз искам да се базирам на опита ни от последните 10 години в борбата срещу цензурата в Китай и други страни, които прилагат цензура. Много от тези въпроси, свързани с развитието на програмни продукти, опират до игра на котка и мишка. Но в крайна сметка вярвам, че нещата ще се развият добре, ще се развият положително и въпросите на неприкосновеността на личния живот, както и на спазването на авторските права ще се прилучат по-голям приоритет, когато хората бъдат по-добре информирани, по-добре образовани. Тези въпроси евентуално ще бъдат разрешени в бъдеще. Искам също да подчертая, че най-яростните атаки в интернет в момента отиват по-далеч от въпросите на личния живот и авторските права. Те опират дори до въпроси на националната сигурност. Дали става дума за атаки на Gmail, системата на Google или системите на Штатския конгрес или на Пентагона. Тези инициативи имат своя ефект. Китайски режим се бои от свободата на информацията и те считат, че контрола за върху интернет е от особена важност за управляващите. И за това те предполагат усилия за контрол върху интернета. Ако не разрешим този проблем с цензурата в Китай, ако Европейският съюз не подкрепи свободата на информацията в интернет като политика, струва ми се, че този проблем ще продължи да съществува дълго време и може да излезе извън контрол, защото а, има известна агресивност при атакуването на интернет. Надявам се, че Европейския съюз ще отдаде нужния приоритет на борбата срещу ограничаването на свободата на интернет. Yes, да, получихте подкрепа за вашата идея да се обмисли предприемането на стъпки а, е, чрез Световната търговска организация, казва председателя. Да, благодаря. Приемам този, тази подкрепа като даденост. Искам да се изкажа по някои от направените бележки. Първо, взаимодействието между търговията и правата на човека. Това е като че ли най-важната взаимовръзка, която обсъдихме днес и утре правата на човека също ще бъдат на тема на разисквания, както и споразуменията за свободна търговия. Много от тези споразумения за свободна търговия няма да бъдат подписани именно поради нарушаването на правата на човека и ние искаме да бъде насърчавана защитата на тези права. Живеем в свят на конкуренция и ние виждаме света през очите и на другите и не бива да забравяме, че ние продължаваме да купуваме стоки, услуги, работна ръка от всички тези други економики. Щом го правим, би, е, трябва да сме в позиция да подписваме такива споразумения. Няма да отговарям на този въпрос. Има разлики в устройството, в правото и може да се използват тези възможности за да ни бъде повлияно. Има други, някои държави, които имат съвършенно различно тълкуване на интелектуалната собственост. В момента, в който ние повдигнем един въпрос като проблемен, могат да ни контрират с а, насрещен аргумент за някоя друга област недържавните участници в тези взаимоотношения имат своя роля и отговорност. Когато институциите се провалят и не защитят европейския бизнес, то тогава тази отговорност се прехвърля на трета страна, като самите представители на деловите среди и някои други, които не са в състояние да се защитат. Моралното решение остава в, тяхно, в техни ръце. В случая с Иран е, същото това оборудване може да бъде използвано за предоставяне на информация и подпомагане на свободата на словото, но то може да бъде използвано и за ограничаване на свободата на словото. По същия начин. Именно по тази причина аз съм против идеята за такъв акт за глобална свобода в интернет, защото вие казахте, ако само една или две държави се присъединят към него, то ще бъде напълно безсмислено тези продукти и стоки се предоставят от държави, които са държави с зараждаща се, развиваща се економика. Аргумент, ако ние не го направим, някой друг ще го направи. Искам да спомена и някои лични размисли. Аз се чувствам много по-защитен. Моята съвест би била по-чиста, ако една от компаниите тук доставя услугата на някоя, вместо някоя тоталитарна. Разбира се, остава и отговорността и а, понасянето на отговорност пред съда. Искам да ви уверя, казва председателя, че много а, от тук присъстващите а, са взели активно участие в а, преговорите срещу подправените стопки. Господин Тиманс има думата. Нека да уверя многоуважаемите депутати, че ние сме поели пълен ангажимент да подкрепяме свободата на средствата за информация, свободата на словото и свободата в интернет. Мога да ви уверя, че тези въпроси сме ги повдигали многократно пред Тунис, Египет и Китай и редица други държави. Многократно. Големият въпрос е това достатъчно ли е, за да ги убедим да а, се държат по различен начин. Именно за това проявявам интерес и е, към някои от препоръките, които бяха отправени. По-рано споменах нещо, сега ще го доразвия. Е, стана дума за корпоративен кодекс за поведение или етичен кодекс трябва да помислим какво може да се направи по линия на дейностите за корпоративна социална отговорност. Комисията има няколко изследвания в тази посока и ще продължим да работим по тези въпроси. Благодаря, господин Тиманс, като аз имам право на последната дума, ще кажа следното. Ако аз имах изпълнителна власт, ние не сме изпълнителен орган, ние сме законодателен, аз бих ви призовавала да сформирате работна група, да намерите някакво решение, закон законодателно решение на европейско равнище, но аз нямам такива правомощия и затова не мога да ви отправя и такъв призив. Но заключението, което бих искала да направя, а, без да навлизам в подробности по вашите предложения, е, че това е полагане на начало, на осветляване на една много интересна, важна област на защитата на правата на човека. Е, малко е объркваща, може дори да кажем, че не е малко объркваща, а доста объркваща, но определено ще се умеем да посочим къде има възможности и необходимост да предприемаме действия. Разчитам на вашата подкрепа и сътрудничество. Благодаря ви. Този въпрос ще продължим да го разискваме, ще го обсъждаме и с комисията. Искам също така да спомена, че ако в 6.30 е- продължавате да бъдете тук, ще имаме един прием с а, нашите колеги от Freedom House, от Северна Африка, арабските страни. Ако искате да има така неформален контакт, сте поканени да останете. И с тези няколко думи приключвам с а, това изслушване и минавам към последната точка в дневния ред. Ние вече съобщихме а, каква ще е тя. Имахме една кратка пресконференция с Freedom House по-рано и с двамата докладчици, които ще вземат думата тази вечер. И така, това изслушване за реформата в арабския а, свят е организирана в сътрудничество с Freedom House. А, Freedom House всъщност е една американска неправителствена организация, а, наш редовен партньор и а, е, по техните собствени думи Freedom House е независима организация за наблюдение, която подпомага разпространяването на свободата в света. Те подпомагат демократичните промени, наблюдават а, е, демо, развитието на демокрацията и правата на човека. Основана е през 1941 година. С нас са трима изявени а, е, специалисти и докладчици, които ще говорят за реформите. Господин Ануар Садат от Египет. Освен това, Фудил Бомала, който е от Алжир, и доктор Мунира Фахро, която е от Бахрейн. И сега Uh, и така, сега нека дам думата за 10 минути. Налага се да бъда доста строга, тъй като е нужно да имаме и време за разговор. 10 минути има всеки от докладчиците. Сега каня господин Ануар Садат да ни предостави актуална информация за продължаването действието на а, закона за извънредното положение в Египет. Те бяха разкритикувани за това от САЩ, Европейския съюз и е, бих искала да помоля господин е, Садат да ни осветли за е, репресивните мерки в Египет във връзка с изборите там. Господин Садат, много се радвам, че сте с нас. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на комисията, на подкомисията по правата на човека, уважаеми гости, както знаете, Египет удължи извънредното положение преди около 10 годин, дена. И това е нещо, което не беше неочаквано, въпреки че имаше обещания от президента по време на неговата кампания през 2005 година, че извънредното положение ще бъде преустановено. Извънредно положение има в Египет от 29 години. И все се увеличава с още две години, после още две. И се опасявам, че извънредното положение ще приключи след, след, едва след края на парламентарните избори през септември тази година и, през, и след президентските избори към края на 2011 година. Разбира се, казва се, че този, това извънредно положение се налага заради трафика на наркотици и тероризма, но честно казано през тези 29 години Трафика на наркотици продължава да съществува, могат да се намерят наркотици, а и от време на време виждаме терористични актове. Така че това не спира никого. Така че основната причина управляващите да искат да продължават извънредното положение – е, е, че то им дава изключително голям контрол в Египет. И така, както казах, президентът бе обещал, че ще прекрати извънредното положение по време на своята кампания, но нищо такова не се случи. Е, вчера министр-председателя на Япония подаде оставка, защото бе обещал по време на своята предизборна кампания, че ще премести една от американските бази в Окинава, мисля. Но не успя да го изпълни и си подаде оставката. Такива неща обаче стават в Япония. При нас е по-различно. Проблемът с извънредното положение е, че правителството контролира всичко. Особено, що се отнася до политическите активисти, изборите, правото на свободата на словото, правото на сдружаване. Всичко се контролира от управляващите. Не им се налага да използват обичайните съдилища. Има военен съд, има специализирани съдилища за нарушенията и ако сте забелязали, в последно време в Египет има много протести, демонстрации от различни групи хора, лекари, работници, учители. Има много оплаквания от хората в Египет през последно време. Проблемът е, че това възобновяване на извънредното положение е, че член 3 или не първа от е, Закона за извънредното положение дава възможност на правителството да прави каквото иска, когато иска. И никой няма възможност да се оплаче срещу това. И точно това се случва. Провеждат се и избори и отново е, нещата се повтарят както при всички избори. Оказва се, че се използват същите игри и трикове от опозицията и даже от е, подношение на опозицията и даже по отношение на мисиоманското братство. А, е, арести, побои, всичко това е по закона за извънредното положение. Също така представителите, които се очаква да наблюдават изборите, не са допуснати, а пък гласоподавателите не могат да стигнат до избирателните станции. Всичко това са събития от вчера – Проблемът е, че ние вече имаме Върховна комисия за изборите, но отново тя е комисия, чието членове са назначени от президента, въпреки че твърдят, че са независими. Имаме и Национален съвет за правата на човека, който отново се предполага да е независим, но на практика всички негови членове са назначени. И те имат определени ограничения, отвъд които не могат да действат. Вярвам, че управлението в Египет е добро, изглежда добро заради тези съвети, които има съветите по правата на човека, но Те са създадени за да се спазят някакви международни стандарти и стандарти на ООН, например, но реално те не са независими. И смятам, че Европейския съюз, чрез Европейската комисия, трябва да не разчитат на този тип съвети в Египет. Те съществуват, но не представляват реалното положение в Египет, защото на практика по един или друг начин се принадлежат към управляващите. Другото нещо е, че много добре се подбират някак представителите на, на правителството. Представители, които идват тук, говорят е, и се срещат, е, може би с подкомисията за правата на човека, а може и с други, може би с други представители на Европейския съюз. Това са много представителни хора, които винаги обясняват, че Египет е забиколена от е, конфликти. Газа, Хамас, войната в Ирак. Така че те винаги са много убедителни. И е, за това твърдят, че е необходимо да има специални мерки за защита на националната сигурност. Винаги звучат много убедително. Но мисля, че трябва да има някакъв баланс между тези национални съвети, които имаме, и останалата част от гражданското, на обществ... гражданското общество и а, парламентаристите а, от о, опозицията. Трябва да има диалог, дори с членовете на мюсюлманското братство. Не можем да пренебрегнем факта, че те са там и представляват голяма част от обществото. Трябва да ги и слушваме. Това не значи да ги подкрепяме, но трябва да имаме възможност да знаем какви са потребностите в Египет и какво се търси. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Садат, за това, че ни обяснихте е, сложното положение в Египет. А сега бих искала да дам думата на господин Бумала от Алжир. Вие, госпожа Фахар, вече присъствахте на нашата пресконференция в един и половина днес. Знам, че ще говорите за свободата на словото в Алжир, както и за други важни теми. Имате думата за 10 минути. Госпожо председател, уважаеми депутати, уважаеми гости. В а, моето изказване бих искал да изразя някои свои мисли, да проведем диалог, да свършим известна практическа работа в традиционния смисъл на думата. Освен това, искаме да ви представим някои идеи, някои реалности относно някои а, въпроси, които представляват а, политически, институционални, оперативни пречки. които създават а, затруднения за борците за права на човека и в частност на журналистите. В Алжир беше направен добър старт към демокрация. Но след това имаше връщане назад. Има а, помирение между двете групи, които доведоха до кризата. В резултат а, обществото беше поставено в, в капан. Обществото трябваше да плати за всичко това по един или друг начин. и беше засегнат от тази криза в много отношения. В края на 90-те години на миналия век имаше сериозни проблеми, свързани а, с свободата на изразяването и прочее. През последните 10 години нещата вървят още по-назад. Ситуацията е опасна. Има трудности в свободата на словото, създаването на нови вестници, силите за сигурност, правителството се намесват в журналистическата работа и предоставянето на информация. Всички защитават журналистите, борците за права на човека. Най-доброто, което може да се направи за тях е да се примахнат обстоятелствата, които не допускат създаването на нови списания или вестници. Правителството обикновено се опитва да влияе на новите медии, да не допуска свобода на словото в интернет. Правителството, доколкото чуваме, е готово да подготви цяла армада от законопроекти, които да бъдат прияти от парламента, за да не допуснат свобода на медиите и свобода на социалните вебсайтове. Атакува се също аудиовизуалната индустрия за лични нужди, както и за политически цели. Опозицията е в доста трудно положение, тъй като правителството не осигурява достъп на опозицията до основните медии или пък свобода на провеждане на събрания. В наказателното право също са заложени клаузи, които висят като дамоклев меч над журналистите. Тези закони трябва да бъдат примахнати, за да може свободно да изразяват своето мнение журналистите. Всеки месец обаче журналисти или вестници са изправени пред съда всичко това не допринася за свободата на изразяването и за дейността на журналистите и борците за права на човека. Има категоричен отказ да се осигури достъп до информация и за свободно разпространение и използване на тази информация. Има и друг проблем, свързан с корупцията, изтезанията, нарушаване на правата на човека като цяло, така че нещата действително вървят назад. когато става дума за основни човешки права, индивидуални или колективни, свобода на свободно изразяване, на сдружаване и прочие. Тук правителството също обикновено казва не. Правителството не допуска свободата на изразяване на борците за права на, на човека, на представители на опозицията. Ето защо трябва да бъдат поставени определени условия в партньорството ни с Европейския съюз. Европейския съюз трябва да изисква тези организации да заявят какво искат, хората да имат право да създават организации от този тип. Може да имаме независима обсерватория съвместна между Европейския съюз и арабските страни по въпросите на правата на човека. Днес ние сме в една институция, която представлява народите на Европа. Ние искаме да говорим с хората, не пряко с правителствата, тъй като именно правителствата, тези, които подкрепят тоталитарните режими в нашата част на света, особено в Северна Африка и най-вече в Алжир, по най-различни причини. Води се борба срещу тероризма в нашия регион. Оказва се натиск върху обществото. През 1992 година Алжир е, имаше в е, сила извънредно положение и хората нямаха никакъв достъп до техните официални избрани представители в парламента, т.е. не можеха да предприемат ефикасни действия. От е, другата страна на Средиземноморския басейн в Европа Имаше дебат, свързан с борбата срещу туризма и защитата на партньорите, търговските партньори, сред които е Алжир. Правителствата не допускат промяна в нашите страни и това поставя под въпрос основните ценности на западната демокрация относно действията, които се предприемат от тези институции и правителства. Това, което ни вълнува като гражданско общество е, че трябва да се създадат, да се стимулират различни мрежи между всички заинтересовани страни, между защитници на правата на човека, журналисти, други представители на обществото, да се създаде нещо като форум, като агора, политици, журналисти, всички, които участват в политическия живот, които се борят за права на човека и в частност за права на, на медиите, да имат свободата да изразяват мненията си. Разбира се, че искаме да има промяна в а, Алжир, но тази промяна не може да дойде нито от Европа, нито от САЩ. Може да стане само от вътре в Алжир. Трябва да се базираме на ценности, на общи е, действия, на гражданското общество в нашата страна. Днес ние имаме честа да ви изложим тези идеи, вие като водещи в общественото мнение, като, като избраници на хората в е, Европа. Искам да ви благодаря за всичко това. Председателката, благодаря за доверието, което гласувате на нашата институция. Надявам се да можем да отговорим поне отчасти на вашите очак... очаквания. Това са и наши очаквания. Искам да е, приветствам господин Алмалех, е, който е син на защитник на права на човек Самия той е защитник на правата на човека. Парламента е и от името на нашата подкомисия, аз лично, ние се обърнахме към сирийските власти с апел да освободят вашият баща, който беше неправомерно задържан и осъден поради неговата важна дейност в защита на правата на човека. Благодаря ви, че днес сте наш гост тук. И така, сега ще разгледаме и правата на жените, ограничения върху политическото участие на жените в страните от залива. Сред нас е доктор Манура Факро, която ще обсъди с нас тези въпроси. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Въпросите за овластяването на жените предови голямо значение, особено през последните две десетилетия и по-конкретно от 1995-та година насам, предвид препоръките от Международната конференция за жените от Пекин. Но статуса на жените е различен в различните държави. Като пример, закона за статуса или семейния кодекс е много по-напреднал в Марокко и Тунис. В останалата част от арабския свят а, това не е така. В Саудитска Аравия, например, няма такъв закон. Там те се позовават пряко на шарията. Ще ми се тук да се позова на проучването на Freedom House по този въпрос. Това е много важен проект, който подпомага а, национ... да се получи по-ясна представа а, в държавите и в света, особено в района на а, залива, където жените страдат от дискриминация която е изведена в закон. И а, това е въпрос, който се нуждае от помощта и на жените, и на мъжете, които се занимават с законодателна дейност. Въпреки, че това проучване а, посочва сериозни затруднения и дефицити по отношение защитата на правата на жените в повечето арабски държави. Там се споменава и големия напредък, който е постигнат през изминалото десетилетие в положението на жените. Позволете сега да премина към един друг въпрос, който е от огромно значение според мен, а именно политическата реформа в арабския свят. Три арабски държави ще проведат избори тази година. Процеса на провеждането на избори следва да бъде реформиран съобразно нуждите на всяка от тези държави. Ще дам пример. Моята родина, Бахрейн, ще проведе избори през октомври месец тази година – Парламентът се състои от 80 депутати, 40 се назначават и 40 се избират. Бахрейн е разделен на 40 области или общини. Тези а, области а, и, имат примерно 60 хиляди гласоподаватели, а в някои от другите райони има по 600 гласоподаватели. Всички международни а, наблюдатели, а, желанието да бъдат изпратени такива беше отхвърлено и наблюдателите се назначават от правителството. Поради всичко това е, има и измами и ние изискваме Европейският съюз да ни помогне на първо място да се застъпи за правата на жените, да поиска създаването и развитието на а, законодателството в съответствие с с а, договора против насилието срещу жените. Необходимо е да се създаде подходяща среда и механизми за защита, които да позволят на жените да участват в процесите на вземане на решение при условия на равнопоставеност. Това, е, що се отнася до жените. Сега по въпроса за изборите. Ние бихме поискали от Европейският съюз да ни помогне да се изгради официално партньорство с страните в Европейския съюз за предоставяне на обучение, изпращане на наблюдатели, определяне на стандартите за това обучение. Бихме искали също така да помолим и страните партньори да положат усилия изборите да бъдат проведени в присъствието на независима избор, избирателна комисия. Това което ние изискваме от Европейския съюз – и бихме искали да чуем каква е позицията на Европейския съюз и с радост ще отговорим на вашите въпроси сега. Благодаря, госпожо Фара. Чухме предложенията за това какво може да направи Европейския съюз и конкретно Европейския парламент за подобряване на положението. Благодарни сме и на Freedom House, че успя да ви събере тук от различни страни в района и ние ще обсъдим този въпрос в нашите институции. Ще разговаряме с колегите, които по-пряко следят развитието на отношенията с партньорските държави и бихме се радвали да се срещнем говорим и с а, депутати от вашите страни. Сега вече е време казва председателката, моля да ми извините, но имаме представител на Европейската комисия, който е готов да вземе думата и за това сега искам да поканя господин Мотахари, който е референт по регионалните въпроси в службата за външни отношения. Моля да ме извините, че ви прескочих, не бе умишлено. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ме поканихте на това обществено изслушване. Изслушах преждеговорищите внимателно. И това беше музика за моите уши. Чух за Алжир, за Египет, за Бахрейн – това са все въпроси, с които ние сме запознати предвид е, нашите отношения с партньорските страни. Ние сме успели да изградим ни рамкови отношения за наблюдение на въпросите, свързани с политическата реформа е, по линия на плановете за действие в е, подкомисиите. Но това е официалната страна на въпроса. Що се отнася до съществената част от този въпрос, Европейската комисия през последните години и най-вече през 2009 година а, бе свидетел на много отстъпления в а, страни, в които за голямо очудване въпроса за политическата реформа а, и правата на човека бяха на предно място в политическата им програма. Това са страни, които бяха разглеждани като шампиони в това отношение, като страни, които биха могли да окажат натиск на другите страни по линия на средиземноморското а, партньорство. И дори в тези страни има отстъпление по отношение на оказването на натиск на блогърите, на отделни правозащитни защитници. Това са все факти, които ние се опитваме да уредим чрез наличния инструментариум, чрез двустранните отношения, чрез европейската политика за добросъседство. Разполагаме и с други целеви инструменти, тематични инструменти, като например тези свързани с правозащитниците, случаи, в които сме се намесвали Разбира се, разчитаме им на многостранното сътрудничество. Това е в ръцете на Европейския парламент. Разработен ли сме такава политика, целенасочена политика за наблюдение, но всички тези мисии изискват официална покана от страната до Макин, отправена към Европейския съюз, преди да можем да действаме. За сега имаме само два такива случая на отправени покани. Едната е от окупираните палестински територии, другата от Ливан. Що се отнася до Египет, ние сме предложили своята помощ, но тази покана от наша страна бе отхвърлена. По въпроса за изграждането на мрежи, оказването на подкрепа, работата в мрежа, моят колега от Алжир а, значи, каза, че всичко това идва отвън. Разбира се, то а, се появява и на места в една среда на международно сътрудничество, чрез което се работи по информацията на комуникациите, обучение на журналистите, оказване на техническа а, а, помощ, но във всеки случай ползвателите са различни. Това са предимно а, правителства, които в повечето случаи са авторитарни. И когато направим сравнение с постигнатия напредък в економиката или търговията и по-техническите въпроси, реформата в областта на правата на човека винаги изостава в докладите за постигнатия напредък, които излязоха миналата година, за 2009 година за Египет, за Тунис, дори и за Марокко, където а, сме очертали именно тези области, в които има отстъпления, а, се оказва, че е много сложно положихме максимални усилия, но знаете, че си има правила. И тези правила са одобрени от държавите членки и от Европейския парламент. Има определени условия, които трябва да бъдат изпълнени. Ние не предлагаме а, а, нещо срещу нищо. За да предложим нещо, трябва да има нещо на среща. И така ние се ангажираме с сътрудничеството с тези страни. И на последно място стои на дневен ред въпроса за разликата между законодателството, ресурсите, установената практика. Често сме свидетели, че на лице е подходящ закон, структури, обаче тези, които трябва да ги прилагат, не, ги, не го правят както трябва. Има ясно разминаване между установената практика и формалностите. Пример ще ви дам. Той е с положителен знак. Имаме омбудсман в Йордания, например. Миналата година беше избран. Но Необходима е още работа, за да може този омбудсман и тази институция да се превърне в а, факт в социалната сфера. И да е ясна ролята, правомощията на това лице в Йордания, взаимоотношенията му с администрацията и правителството. И с последната бележка приключвам. Свидетели сме на голям дефицит и от наша страна. Не обръщаме достатъчно внимание на социалната политика, на социалните въпроси, на трудовото законодателство, на конвенциите на Международната организация на труда. Това може да бъде решено и по линия на двустранните отношения, но по линия и на международните ще има среща на министрите по въпросите на заедостта през ноември месец тук в Брюксел в Белгия. Ето това е един въпрос, който бе пренебрегван през изминалите години. А, във връзка с ангажиране на социалните фактори в тези държави. Благодаря, господин Мотахари. Много Окръжителни са вашите коментари, особено интегрирането на правата на човека във вашата задача, във вашите професионални задължения. Много важно е правата на човека да са една от, най-важните елементи на отношенията в Евромед и смятам, че подкомисията на правата на човека трябва да посети страните от вашия регион а, да, и да ги посещава по-често. Синът на господин Алмалех каза днес на пресконференцията, че парламентаристите посещават Сирия и други страни и се срещат с управниците, които нарушават правата на хора като негови баща, който е хвърлен в затвора, защото винен, че обидил президента и че е пред, предавал изфабрикувани новини, които биха могли да деморализират нацията. Това е ужасяващо. Затова е добре да се срещаме с правозащитници, да ходим на посещения в затворите. И както каза господин Бомала, добре е да наблюдаваме това, е, какво се случва в, е, затворите по отношение на изтезанията. Нещо много важно и във връзка с съвета по правата на човека. На, една от, следващите, на следващите ни заседания ще бъде представен доклада на съвета по правата на човека за тайните центрове за задържане по света и там са включени всички региони. Сега е време колегите да направят коментари. Давам думата на господин Обиас. Благодаря, госпожа председател. Изключително интересен следобед. Исках да задам някои въпроси и да направя един коментар. Коментарът е следният. Много често Европа. а Това е свързано с общото западно отношение към арабския свят, може би и на Freedom House, че арабския свят е монолитен. Докато, както каза госпожа Факро, той трябва да се разглежда страна по страна. Не просто защото има различни режими, различни институции, а защото и обществата са много различни. И така, като се опитваме да го разгледаме по този начин, става ясно, че има разлики в подхода и анализа между онова, което каза господин Бомала и останалите изказващи се. Тоест, ясно е, че нещата са различни в различните страни. Господин Седат говори за развитието на правата на човек и демократизацията в своята страна. където основно се настоява за признаване на културните, религиозните и организационните методи на мусулманското братство, което съществува доста време и което ще е важно, ако е, се иска напредък в тази страна. Господин Бомала обаче смята, че нещата стоят по различен начин. Властите в, в Алжир, казва той, търсят помирение сред, след гражданската война. и може да има някакъв успех при установяването на диалог, е, дори и там, където има авторитаризъм, който е изправен пред ислемистска опозиция. Така че подходите са най-различни. Всяка страна има различни характеристики и напредъкът трябва да се разглежда по различен начин. Съгласен съм с господин Мотахари за това, че е добре да се поставят условия – от страна на Европейския съюз положителни условия, насърчителни мерки. Но той говори за това, че има и връщане назад в някои от тези страни. Това е изключително важно. Това какво е положението в една страна е важно, но е важно да се знае в коя посока се движи. Защото ако се движи надолу, това е зле. Ако има тенденция към подобрение, към напредък, дори положението в момента да е лошо, тогава значи трябва да сме оптимисти, защото нещата ще се подобрят. И действително в Египет се случват неща. Ще има избори в края на 2011 година. Има предварителна кандидатура от един човек, който е уважаван на Запад, който има необходимия престиж е, и убедителност е, за хората, включително и за средните класи. И който предлага и онова, което вие спомнахте, господин Седат. Е, предлага на отваряне към мисиоманското братство. Какво значи това? Отиваме назад в Египет или към едно по-добро бъдеще? В Алжир също има напредък. По-рано един европейски дипломат бе казал, че там положението не се променя по никакъв начин и това е ужасяващо. Сега вече има данни, че нещата започват да се променят. Но бих искал да разбера от вас, господин Бомала, какви са възможностите е, за е, правата на човека в Алжир. Благодаря. Ще дам думата на ораторите, които желаят да реагират на тези коментари. Също така искам да ви припомня, че сте поканени на малък пример, който предлагаме заедно с Freedom House, в който искаме да обърнем внимание към младите активисти и ще се обяви награда. Господин Съдата имате думата. Благодаря, госпожо председател. Действително в Египет има голям напредък. Това е факт. Смятаме, че напредъкът не е достатъчен, но и смятаме, че отнема много време. Смятаме също, че от последните избори от 2005 година насам всички ние се надяваме, че ще има по-голямо отваряне и ще се дадат повече възможности на повечето политици. Но опасявам се, че виждаме едно връщане назад. Нашето правителство видя успеха на мюсюлманското братство. Това, че те получиха 88 депутатски кресла правителството започна да се притеснява. Изборите в Египет са на няколко етапа, на три етапа и когато се стигна до втория кръг, правителството направи всичко възможно да затрудни кандидатите. Египет обаче заслужава нещата да се подобрят.